parlament a Európska únia čias е осъществяване и ще видим в докладите дали ще се развие и дали ще можем да го направим. Извинявайте много, обаче ми е а, наистина ме притеснява това колко много шум се чува в залата, затова да ви помоля да го направите малко по-тихо или навън. И така, измененията в условията а, във връзка с тази обща система на преференции отпаднаха не бяха прокарани, затова тя беше изтеглена като цяло. Сега ще видим как МОД ще докаже, че няма повече принудителен труд и ще видим и как Европейският съюз ще действа. От страна на нашата комисия изготвихме становище, но не беше прието всъщност да да разработим а, становище. Аз всъщност написах едно писмо, а, припомняйки, че това също трябва да се включи като условие. Подобрените в областта на човешките права. Напредъка в Босна и Херцеговина и бившата Югославска република Македония. Там приехме две резолюции и по отношение на Босна и Херцеговина призоваваме властите да приложат наскорошно приетото съдебно решение, за да се установи върховенството на закона и да се на, да се борим с дискриминацията и да може всички от всякакъв етнически происход да имат същите права и свободи. В бившата Югославска република Македония споделихме оценката на комисията, че държавата продължава да изпълнява критериите и подкрепихме съвета за определене на дата за начало на преговори за присъединяване колкото може по-скоро. Необходимо са и още действия във връзка с независимостта на съдебната власт и плурализма на медиите. След това имахме незабавни ситуации, неотложни ситуации във връзка с Индия и свързаното с това екзекуциите, които са осъществени тайно, без да се информират семействата. И ние призовахме а, правителството и Индийския парламент да приемат законодателство с а, мораториум а, на екзекуциите и с цел премахване на смъртно наказание в близкото бъдеще. Също така ние а, Виктуар Ингабире е а, един опозиционен, опозиционен а, политик в Руанда, срещу когато има дело, което е жена политик в а, Руанда и а, през 2010 година а, се връща от изгнание. 2012 тя е осъдена на 8 години затвор, а предишната година е била, беше номинирана за награда на Европейския парламент Сахаров за свобода на мисълта. Много институции следят следят това развитие, включително и ние тук в Европейския парламент. След това имахме и резолюция във връзка с главната стачка в Гуантанамо. Ситуацията беше следната. Заради атаките в Бостон през изминалия месец ние отложихме дебата и гласуването на тази резолюция за майската пленарна сесия в Страсбург. И след това политическите групи искаха да не се обсъжда резолюцията и преди а, дебата по неотложните въпроси в четвъртък, тези, които искаха да не се дисконтира Гуантано, бяха 25 на 21. А тези от нас, които искаха да а, се обсъди а, смятахме, че трябва да се направи. Наистина си задавах а, въпроса, защото дори вечерта американския президент а, коментира тази ситуация, а Европейския парламент с мнозинство отхвърли възможността си да се обсъдят условията там. Затова вие можете да прочетете приетото в резолюцията това също така беше една резолюция не от различни, а от една група. И също така смятам, че беше интересно да се чуят и плановете на президента Обама за 86-те затворници от Йемен и не само от Йемен, тези, които не могат за тези, за които не може да се докаже, че са имали каквото и да било участие, как, какви са местата, на които те могат да останат след Гуантанамо. След това имахме среща с господин Ширичет от а, Камбодия. А, широко разпространената корупция. Там обсъдихме с него и смятам, че в бъдеще е, е хубаво да разгледаме и ситуацията в тази страна във връзка с човешките права, правоохраняването и върховенството на закона. И накрая в Белгия имаме фундацията на на крал Бодуен в Белгия дава награда и тази година тя е връчена на Богалеч Гебре от Етиопия и организацията помогна в, за намаляването на намали, се намалиха доста по брой случаите на генитална мутилация. Трябва да коригирам някои от дебатите, които проведохме миналия път, обаче по смъртното наказание. В последното ни заседание казах, че се използва определено медикамент пропофол. всъщност не, са, не е само това а, като вещество, което се използва, а има три. Само, че все още в Съединените щати се обсъжда а, натриев пентанин а, като единственото такова а, натриев тиопентал, извинявайте, като а, на негова основа се а, разработят веществата, които се използват в Съединените щати за изпълняване на смъртното наказание. Ето защо ние решихме, че ето защо ние искаме това вещество да се включи в съответния, съответното приложение на Европейската конвенция за предотвратяване на е, насилието. Също така бих искала да подчертая във връзка с ситуацията, която ще обсъдим в Русия утре. Един от членовете на Пусираят, Мария Алекина е в момента в гладна стачка и причината за това е, че е отказано правото да се а, срещне с. А, на, да участва в своето изслушване. А, също така още миналия месец друга а, участничка в, а, от Пуси Раят е отказано същото право. На изслушването за подписка. Тази седмица започва фестивал за документалното кино за човешките права в Брюксел. И миналата година това беше добър повод да научим и за добрите, и за лошите развитие в това отношение. Ще видите някои от филм, а, плакатите и в парламента. В последните две години нашият председател всъщност беше, този филмофестивал беше по неговия патронаж тази година аз предложих своята помощ и да домакинствам събитието, но това, доколкото разбирам, има други участия отвън. Много добре това е от парламента, да сме място, на което широката публика в Брюксел може да дойде и се надяваме, че в бъдеще ще можем редовно да домакинстваме този фестивал тук в парламента и това да бъде едно от събитията, което парламентът разпространява. И с нас е Марек Свобода от неправителствената организация People in Need, един от съорганизаторите на филмовия фестивал. Мисля, че, беше най- че би било най-добре той да ни каже за него. Благодаря много. Много се радвам, че им тази възможност да се изкажа тук пред вас както споменахте, свет... документалният фестивал е Един свят, вече във втората си седмица тук, свързан с фестивала в Прага, фестивал с традиции в Прага, а в Брюксел вече седма година организираме този фестивал, заедно с Бозар и Европейския парламент. А сега а, тази година той е под егидата на посланника на Чехия и Барбара Лохбилер. Като неправителствена организация работим а, за защитата на правата на човека в много от а, страните, от които има документални филми. Тази година имаме защитници на правата на човека от Азербайджан, Куба, Русия и други страни. Първо, първата прожекция е 6.30 тази вечер. Документалният филм от Куба, родина или смърт, продуцентът му е тук и е един от важните защитници по правата на човека в Куба. Така че ви каня най-сърдечно. Благодаря ви много. Надявам се, че ще има действително много хора, които ще гледат тези филми има какво да се научи от тях. С това приключваме с съобщението на председателя. А сега преминаваме към положението на правата, с правата на човека в Нигерия. Вече традиционно Европейската служба за външна дейност присъства на нашите заседания и ни дава информация за актуални събития. В северо част на Нигерия имаше много тежки атаки в три щата основно, където организацията Боко Харам, а, а, преводът на а, чието име е против западното образование, е много активна. На 2000 души е, загинаха от 2009 година насам в тази регион – Вследствие следствие на терористични атаки на Боко Харам, целящи да се въведе ислямистско образование. Бяха направени постъпки за освобождаване на всички жени, задържани във връзка с терористична дейност, за да се смекчат отношенията с Боко Харам, трябва да се намери някакво решение на въпроса. Имаше и атака в Лондон миналата седмица. Не е много ясно кой стои зад нея, но отново и в тази връзка без спомената Нигерия. Господин Шон Дойл от службата за външна дейност, отговарящ за Западна Африка, ще се изкаже първи, след това госпожа Вака от отдела за Нигерия. Благодаря, госпожо председател. Колко време имам на разположение? Готов съм да се изкажа в рамките на 3 минути. Всъщност имате повече от това, каза председателката. Имаме половин час за тези теми. Има... Няма много депутати в залата, така че можете да се разпрострете. Благодаря. Положението в Нигерия а, се характеризира от твърде високо ниво на насилие. А, доста хора загиват в инциденти често свързани с сигурността и тероризма. И наскоро отново имаше а, сблъсъци между фермери и номадско население във връзка с пасища. Боко Харам на практика е амалгама от множество групи, които по един или друг начин, повече или по-малко са свързани с първоначалната група Боко Харам, произтекла от най-бедните североисточни части на Нигерия – Групата non възникнала наскоро, има още по-агресивна програма от Боко Харам. Като цяло Боко Харам се бори срещу правителството в северо Нигерия – но дейността вече се насочва към цяла Нигерия. А от миналата година имаме информация за връзки между Боко Харам и лагери за обучение на Ал-Кайда в Мали и на други места в Сахел. Има и връзка с нелегален трафик на наркотици, а, трафик свързан и с а, терористични групи в Мали и с Боко Харам. Нека полека набираме информация за тази доста странна организация. Още миналата година се опитахме да предприемем конкретни мерки за справяне с положението в северната част на страната. Намерихме няколко възможности за посредничество и е, успяхме да организираме една малка програма в подкрепа на жените в един от северните щати. Положението обаче в е, Делтата на юг, където отиват по-голямата част от ресурсите от 10-та програма за развитие на Европейския съюз. също се нуждае от малко повече насръчение и а, ние споменахме възможности за програма по 11-та програма за справяне с важни въпроси в цяла Нигерия и особено бедните е, региони. Работим и с националните, Националната служба за сигурност за евентуално изграждане на за изграждане на капацитет за борба срещу тероризма. Целта е да се промени подходът, тъй като до сега армията реагираше репресивно и диалогът беше невъзможен. От това можеше само нещата да се влушат. Преди година само 900 души загинаха при а, репресия страна на армията срещу Боко Харам и всъщност смятаме, че Боко Харам а, се възради в такава силна степен именно поради това наклане. Така че тежкият подход, а, твърдият подход от страна на правителството по никакъв начин не помага. Human Rights Watch подкрепя тази интерпретация. Много ни притеснява положението в Нигерия. Съединените щати също имат подобна позиция. Поддържаме връзка с Държавния департамент на САЩ, за да координираме посланията, които изпращаме към тази част на света. Обмислят си всички възможности за по-интелигентен подход и посредничество в северната част на страната, но не сме особено големи оптимисти. Все пак предлагаме мерки за изграждане на капацитет срещу тероризма, за да може да се разшири подходът предприеман от въоръжените сили в Нигерия срещу тероризма на север. на 27 юни има предложение, което ще бъде разгледано за финансиране по инструмента за стабилност. Голям... Многото насилие в Нигерия а, изглежда прикрива множество различни ситуации, особено тежкото положение на жените и децата – медресетата не са особено добре контролирани. И изглежда това, което се случва, е, че в тези училища децата вместо да се подготвят да вършат някаква конкретна работа или да допринесат да за своето общество, на практика се вербуват за терористични организации. Що се отнася до хомосексуалния брак, въпросът се обсъжда в Нигерия от много време. Лобираме чрез делегацията основно правото в тази област да готвеният проект закон да бъде отложен а, знае се, че е, а, а, публично трябва да се а, е, правят някои а, е, твърдения от страна на властите, а, но а, те са а, в голяма степен съгласни с нас и а, като цяло темата за сега се бави процедурно. Всяка година има министерска среща с Нигерия. Това е част от странното ни споразумение с Нигерия. Миналата, миналата ни среща беше през феврари миналата година в Абуджа, където обсъдихме сериозни притеснения по отношение на правата на човека. А последната ни среща беше тук, в Брюксел на 16 май, с министра на външните работи госпожа Аширо. От наша страна представител беше ирландският министр на външните работи. И в големи подробности се обмисли възможността да се декларира извънредно положение в трите северни щата в Нигерия – а, искахме гаранции във връзка с притесненията, които имаме ние и Human Rights Watch за това, че може да се прибегне към нова непропорционална потреба на сила от страна на армията в Северните щати. Беше заявено, че за разлика от други ситуации на извънредно положение, правителството не е преустановило дейността на държавните а, органи, всички, а, на всички власти в страната. Има времево ограничение от 40 дена за това извънредно положение и поне частично а, армията е била обучена за правата на човека Министъра спомена множество такива обучения. Тя спомена и информационни материали за армията, които също се използват. бе споменато, че голяма част от смъртните случаи, свързани с Боко Харам, не са, извър... не са дело на армията, а на самите Боко Харам, които са извършвали нападени, облечени като военни. И така, е, от страна на Европейския съюз бе настояно да се дадат сериозни гаранции, е, че няма да има непропорционално използване на сила. Не само в северната част на Нигерия, но и в цялата страна. Мисля, че с това обобщих ситуацията. Благодаря. Благодаря, фрау Вака. Мисля, че моят началник разгледа основното. Благодаря. Да, наистина неговото изказване бе доста обширно. Имам един малък въпрос. В моите бележки е записано, че една организация от планира да сезира Международния наказателен съд за това, че Нигерия нарушава правата на човека, особено, що се отнася до операциите на силите за сигурност. Има ли напредък в това отношение? Нямаме информация. Делегацията се опитва да проучи въпроса. Ние определено възнамеряваме да следим положението. Има ли други въпроси? Още веднъж благодаря. Хубаво бе да чуем вашето мнение за неща, които не винаги се отразяват в пресата, въпреки това са важни и заслужават нашето внимание. На следващото място, делегация на нашата комисия в Бирма. Мисията бе от 3 до 5 април. Госпожа Егли от НЕП, госпожа Кил Нилсен от Зелените, госпожа Валдере от НЕП и аз самата. С нас бе господин Ксавие Бете от секретарията на нашата комисия. Имахме и представители на службата на Европейския съюз, които приготвиха доста добра подграма. Проведохме почти всички мероприятия. Посетихме Ланкун в столицата на Епидор. В папките има обстойна информация за нашата мисия. Срещнахме се с представители на държавната власт, министра за миграцията, министра за информационните въпроси. Не успяхме да се срещнем с министера отговарящ за преговорите за мир, тъй като той беше на границата и договарящ такова споразумение. Срещаме се с колеги от парламента, с почти всички организации на ООН, действащи в е, Бирма, Миянмар. Срещаме се с гражданското общество, Международната комисия, за... Националната комисия за правата на човека. Срещахме се и с Аук Сан Суки, лауреат на наградата Сахаров, и лидер на, ръков... на опозицията, срещахме се и с няколко посланици. Получихме добра информация за проблемите, пред които са изправени хората, с които се срещнахме и напредъка, който се извършва по линия на целият този обширен процес, тъй като нямаме само една сфера на реформата, а много сфери на политиката са засегнати. като мисля, ръководните фигури остават долу-горе едни и същи. Само една ключова позиция в държавната власт е сменена. Положението е доста по-розово спрямо това от преди една година. което е хубаво. Хубаво е, че няма проблеми с хунтата и подготовка за отнемането на властта. Запознахме се с реформите, изграждането на капацитет в редица министерства. Когато обсъждахме конкретни проблеми, понякога ресорния министр или президента бяха добре запознати с проблемите, хубави неща казваха, но не се струва, че липсва фина настройка, в рамките на едно министерство за решаването на проблемите. Нашата политика е от два стълба – изграждане капацитет и етническия мир. Това е също важен елемент, труден процес е да се мине, да се стигне от едно споразумение за прекратяване на огъня с етническите групи към устойчив мир, който засяга и вътрешно разселените места и беженците в страната, да им се осигури възможност да се върнат по родните им места. Съвета на Европейския съюз реши да вдигне всички санкции, наложени на Бирма, с изключение на оръжейното ембарго. Както вече казах, гласувахме за търговската преференция без никакви резерви или условия за постигане на конкретни резултати. Лично аз съжалявам за това много. Защото ако видим какъв е подходът на САЩ при вдигането на санкции, ще видим, че те казват, дигаме санкциите, но трябва да направите А, Б и С в конкретни срокове. А Европейски съюз просто е така с лека ръка махна санкциите. При все това, надявам се, че това няма да попречи на правителството да продължи реформите. От лицата за контакт научихме, че обикновеният живот на лицата, живещи в селските райони в Бирма, не се е променил много. В тази връзка бе казано, че трябва да се извърши радикална промяна. Условията на живот са много тежки. Има недоимък, недохраненост. И ако реформите не стигнат до обикновените хора в селските райони до две години, ще е прекалено късно вече. Много хубаво бе за мен да науча тази информация, именно, че трябва да разгледаме и политиката за селското стопанство. Дали е достатъчно? Дали е достатъчно, че министър харесва китайските идеи за огромни плантации? и дали, и дали трябва да се подходи по друг начин. Хубаво бе, отидохме на място в началото на април, защото точно тогава вече бяха позволени частните независими медии от министър на информацията научихме, че вече се слушат в критики мисля, че това е много полезно за ръководните кадри в Министерството. Мисля, че законопроектът ще бъде подобрен преди да се гласува през юни, което е хубава новина. От връщането до сега, мисля, че всички политически затворници са освободени, което също е положително. За цялата делегация проблем бе, че нито с парламента, с политическите партии или с представители на държавната власт и научните среди не бе обсъден надлежно проблема с мусулманската общност. Министър на иммиграцията и населението засегна надлежно този въпрос. Той ни каза, че се подготвя план за мусулманската общност в област Ракин, Стъпка по стъпка ще се проведат реформи, за да се осигури по-свободно движение за тази общност и да се осигури място. Това е стъпка в правилната посока. Вътрешно разсерените лица трябва бързо да се върнат в област Ракин от лагерите и да се подобрят условията на живот заради заболяванията и лошата вода положението е много тежко. Умират много деца. Мястото по-настоящем не е подходящо, не е удачно място за оказване на хуманитарна помощ. На следващо място, насилието срещу мисулманите, които имат бирманско гражданство. Това бе въпрос, който също не бе повдигнат с, по време на дискусиите. Това е един друг вид насилие. За мое очудване днес във вестниците прочетох, че в област Ракен има проекто закон сега семействата да имат до две деца, което противоречи на всякаква логика. Ако искате да се намали напрежението между отделните общности, също така насилието в Метила, това на Бирма, не е довело до наказание на всички извършители. Наказани са само мисулманите, участвали в престъпните деяния. Има един високо поставен буддийски монах, който проповядва омраза срещу мусулманската общност. Много лесно може да се идентифицира този човек. Видяхме брошури, където се казва не купувайте от мусулманите и така нататък. Имаме сходно положение в Шри-Ланка, но не се предприемат никакви действия спрямо това лице. Това много ме притеснява. Насилието срещу мусулманската общност не се взима надлежно предвид от държавната власт, нито пък се взима предвид и мащабите на проблема, включително и от опозицията. Днес е, Върховният комисар за правата на човека госпожа Пила издаде декларация е, за мусулманската общност в област е, Ракин и Мектила. Тя иска правителството да потърси сметка от отговорните лица, включително и членове на полицията и гранична полиция, които евентуално са участвали в насилието или не са опазили гражданите. Това е от мен. Сега давам думата на колегите, които бяха с мен. Госпожа Егле. Благодаря, госпожо председател за обстойното представяне на нашата мисия. Искам да благодаря на секретарията и на нашата група за подготовката на мисията. Искам да благодаря на господин Листе и другите колеги, които осигуриха много добра организация и добра програма. Това бе първото ми посещение в Миянмар. Мога да кажа единствено, че всичко, което съм чела, всички доклади, не ми попречиха да се изненадам от това, което констатирах на място. Положението бе доста впечатляващо. Има много проблеми, които изискват дълго време, за да бъдат решени. Навсякъде обаче човек усещаше желанието за постигане на напредък, за създаването на една по-съвременна държава. Това въжи и за военните. Те се опитват да извършат промяна включително и в мисловните си нагласи. Проведохме разговори и с опозицията. Не знам дали обаче проблемите ще се решат само чрез промяна в правителството и дали изобщо ще има такава промяна. Бяха отправени критики срещу сегашното правителство и неговия подход, но не знам дали всичко ще се промени, ако се смени и управляващата партия. Сегашното правителство не е много популярно заради реформите, които провежда. Ако се смени властта, може би няма да се промени положението. Радвам се, че са вдигнати санкциите от наша страна и че миналата седмица гласувахме за. Разбира се, човек може да каже, че е хубаво да поставим някои условия като САЩ или да подходим по малко по-различен начин. Но в нашата комисия, ние ще следим така или иначе по положението в страната, независимо дали са поставени някакви условия или не. Мисля, че това, което казваме, се взима предвид, слушват се в него. Хората си дават сметка за нашата работа. Трябва да направим така, че да използваме възможностите, да насърчаваме дебата и диалога. Независимо от сегашното правителство и опозиция, бях много впечатлен от положението в селските райони. Както казахте, има връзка с различните религиозни общности и така нататък, но трябва да приемем факта, че в тези области има много малко възможности. Образованието ще е ключово не само в централните райони, в големите градове, но и в периферните селски райони. Селското стопанство също трябва да се развие. Трябва да направим така, че хората да могат да посрещат с производство собствените си нужди, не съм сигурен, че правилният път за развитие е индустриализация на селското стопанство. По същия начин обаче не може само да кажем, че ще дадем земя на хората и ще го оставим да правят каквото си искат. А това вече сме го виждали в други централноазиатски държави. Наистина идва прекомерно силите на хората ако просто им се даде всичко е така, без условия, трябва да се натрупа опит и да се извлекат полуки. Това въжи не само за големите стопанства, а и за малките частни стопанства. Трябва да следим развоя на събитията в селските райони, какво е положението с лицата с различна етническа принадлежност. Нуждаем се от положителен подход. И още веднъж искам да благодаря на всички организирали посещението. господин Антонио, господин Еска. Ще ни запознаят с мерките на Европейския съюз, да речем по линия на селското стопанство. Интересуваме и следното. Европейски съюз подпомага Комисията за мера в Миянмар. Бе съобщено, че ще има отделен доклад с препоръки. Имаше една препоръка за област Ракин, която ще се внесе в президентството и ще бъде направена публично достояние. Важно е да разберем до каква степен правителството е готово да поеме отговорността и да се осигури отчетност. Имам едно притеснение, не знам дали бе изразено ясно. В разговорите с опозицията относно проблемите на област Ракин и етническите групи, Има някои тенденции към сепаратизъм, което не е добре за страната. Това мое лично усещане ли е или истински проблем, за който трябва да се следи? Ще помоля представители на дипломатическата служба да вземат отношение по този въпрос. Вече застегнахме въпроса до каква степен е уместна федералната структура за Миянмар и за съвместното съжителство на различните етнически групи. Това би било интересно. Но федерализма се счита за еквивалент на сепаратизма в миналото. Та искам да видя какво мислят колегите. Искам и аз на свой ред да се присъединя към колегите, които изразиха благодарност. Програмата бе натоварена, но и удовлетворяваща и обогатяваща. Присъединявам се към положителните изказвания за прехода към демокрация, който тече. При все това питая някои притеснения. Притесняваме че взехме решение да не наложим усилия, кога, условия, когато вдигнахме санкциите. Това е грешка. Не мисля, че има възможност да се ревизира решението и губиме механизми за оказване на въздействие във връзка с един доста крехък процес. Крехък, защото всичко зависи в момента от добрата воля на редица лица. Президента и лицата около него, неговия кръг. Не мисля, че демокрацията може да се гради на подобна крехка основа. Няколко лица от военните, които решават да си свалят униформата в гардероба и да започнат да се правят на цивилни. в крайна сметка лицата са едни и същи. Едни и същи лица дърпат конците по-настоящем няма реална промяна. Може да направим паралел с Тунис. Политзатворници са освободени и участват в изграждането на държавата. Това не се случва. Някакси остава под тъч линията. с госпожа Сан Суи Куи говорихме, питахме дали ще дойде в парламента да си получи наградата Сахаров, тъй като още не е получила. Тя би желала да дойде. Но по-настоящем не би могла да го направи, защото парламента и правителството работят по една по една странна схема, така че госпожа Сан Кюй изчаква, изчаква законите, които ще се обсъдят, изчаква да види каква ще е програмата, която е малко разочароващо. Не отговаря на демократичните практики. Както казах, положението е разочароващо. Има някакво впечатление за добра воля. Президентът желая и здраве и дълъг живот. Благодаря за възможността за демокрация в Миянмар, но при все това процесът е крехък, което дразни. И стои въпросът дали не се преследва скрита програма, дали има истинско намерение за реформи. Някои твърде, че има скрит замисъл, алчност, преследват се корисни подбуди. Те първа предстои да се види, но съвсем основателно да се задават е, подобни въпроси. От началото на процеса е, в затвора бяха хвърлени нови лица без основания – Повдигнахме този въпрос. Доктор Хом е едно от лицата, за които говорихме. Той е хвърлен в затвора след инциденти в област Ракин. Той е от мусулманската общност. Затворен е през юни 2012 година. Според свидетелските показания, той е настоявал за овладяване на напрежението. Изчакваме реформата, изчакваме да се промени закона за гражданството, който първата половина на миналия век. А Апатридите нямат никакви права. Дори и права, които се ползват с други мълцинствени общности. Трябва да видим и каква е ролята на полицията по границата. Трябва да се разформироват някои полицейски структури. където условията на задържане не отговарят на минимални стандарти, Необходими са сериозни мерки, реформа в Конституцията. Една четвърт е запазена за военните от правителството. Някои свалиха униформите си, както казахте, но положението не се е променило съществено. Допуснахме грешка миналата седмица, че не наложихме някакви условия. Притеснително е включването на Миянмар в системата за общи преференции. За принудителния труд има някои надежда, но ще видим какво ще станете първа. програмата до 2015 година за момента има малко гаранции. Спрях се на основното. Госпожа Суи Кюи каза, че е вдъхновена от ентусиазма на Запада. Но мисля, че при все това може би не чакат някои разочарования. Имаше един въпрос, който не бе повдигнат економическото положение. Голям проблем за Миянмар в момента е бързото пристигане на чуждестранни инвеститори, които се втурват към Миянмар. Трябва да помислим какви ще са економическите условия, какви ще са економическите и социални стандарти, на които трябва да отговарят е, предприятията от Западна Европа. Има присъствие и на китайски дружества, китайски бизнесмени много често обръщат внимание на тези проблеми. Има екологични проблеми. Има един сериозен проблем за язовир, който за момента е стопиран, но наистина имаше сериозни проблеми с опазването на околната среда при този проект. Благодарение на лобирането проектът е спрян, но има и редица други притеснителни проекти. Управлението на земята, поземлената реформа, нормативната уредба на земята, собствеността върху земята, доказването на собственост и тук има много проблеми. Благодаря за вниманието. Благодаря много, Никол. Мисля, че с това, което разказвахме, трябва също да разкажем всичко това и на колегите от АСЕАН, защото те се подготвят за предстоящата им конференция за 2014 година и по политическата страна. Вие казахте нови политически а, нови сдържания има. Да, действително е така. А през 2015 ще а, има отново избори и до тогава може да има нови политически партии и ситуацията няма да е лесна. Ние се срещнахме с някои от политическите формирования, но не всички. В някои от групите каза, че не са готови, но искат да подготвят партия и нещата ще станат много по-сложни, отколкото са сега. Макар, че трябва да има демокрация. Но какво означава това за тези, които управляват в момента? Те трябва да се научат да приемат опозицията и да се научат как да работят с нея. Пропуснах да спомена че в момента има и това изграждане на капацитета от двете страни на парламента. Така че Аун Сан Сучи в това отношение участва за, в съставянето на такава обща група. И така от техния парламент ще ни посетят тук, за да видят как ние се справяме с нашата работа, за да бъдат обучени. И се надявам това да се случи дори и преди лятната вакансия. И също така съветът е решил през април да създаде диалог между Европейския съюз и Бирма. Това е отново нещо, което трябва да следим внимателно и да видим в част от този диалог какви измерими показатели да се а, очертаят, кои теми да бъдат включени и да бъде организирана една работна група през ноември месец между Европейския съюз и Бирма. Тук отново трябва да видим кои области от работата ще бъдат поети, за да не се пропуска въпроса с човешките права. Съжалявам, че а, няма никой при нас от страна на комисията. Всъщност това беше информацията ми, но извинявайте, явно господин Кинчлински от а, Гран дирекция Еко от хуманитарна дейност. Давам му думата и след това, ако можем да чуем информацията от външната служба, службата за външна а, дейност за капацитета. Но първо обявения представител на TG Еко. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за обратната връзка и докладите ви разказаното за вашето посещение. Мисля, че много положително е това, че делегацията успя да посети Миянмар, Бирма, точно в този момент, на време, това беше важно. И слушайки вашите разкази, разбирам, че всички въпроси, които обсъждахме преди вашето посещение, са били засегнати. Оценяваме високо това. Може би, ако ми позволите да подчертая няколко въпроса, които вече бяха повдигнати от вас, но пък са много важни, защото са изключително тясно свързани с хуманитарната ситуация. И тук визирам някои от въпросите, свързани с човешките права. Целият въпрос за от поемането на отговорността и в Централен Миянмар всички а, нарушения и а, доклади за случващото се там и в Централен Миянмар, и в Ракайн. Толкова много а, се чува за това, толкова а, много и от Human Rights Watch, и от други организации, и има една пълна безнаказаност, липса на последващи действия от страна на отговорните органи за престъпленията, които се извършват. Включително доклади за деца, които биват хвърляни в горящи домове, както в ръка така и на други места, както и доклади за съучастничество от някои части на органите на властта това е в Ракайн, където аз бях няколко пъти тази година и преди това и станах свидетел на а, един, една атмосфера на страх и заплаха. И вие а, споменахте или някой от а, членовете на вашата делегация казаха, че на скорошния доклад информация, която всъщност простича от МСФ а, от 2011 година за политиката за две деца. Това е въведено и преди, както и рестрикциите по отношение на брака, на броя деца, къде живееш, къде можеш да се настаниш, какво можеш да продаваш, какво да построиш. Всичко това е повод на рестрикции и е, отново се появява този въпрос, защото явно органите в Мянмар в момента разглеждат възможността да наложат действително тази политика за две деца, която е решена от пред няколко години. Е, вие споменахте и а, насилието срещу някои младсинства, това присъствие няма да бъде намалено. Напротив, ще бъде разширено присъствието в Ракхайн, в щата Ракхайн, от страна на службите на държавната сигурност, така че можем да очакваме да продължат насилията там има много проблеми с корупцията, с върховенството на закона и наистина, ако не се предприеме нещо, ще продължи много силно да ни загрежено за хуманитарната ситуация в Миянмар. В този смисъл от Генерална дирекция хуманитарна дейност ние продължаваме да действаме в щата Ракхайн през нашите партньори от години насам. Хуманитарният достъп стана по-труден от на възстанията през миналата година. Имаше някои подобрения от миналата година, извинявайте, насилията от миналата година. Подобриха се от тогава малко обстоятелствата, но накрая, госпожо председател, Особена загриженост а, има при нас най-вече за десетките хиляди хора, вътрешно разселени заради тези насилия, които в момента живеят без свобода на движението в а, неприятни условия в а, лагери, на много труднодостъпни места, хуманитарната достъп, е, хуманитарния достъп е много труден, понякога препятстван от е, органите и хората в много от тези е, места често са съвсем в пряк риск да бъдат пометени буквално от предстоящите метеорологични условия Последния такъв тайфун не стигна до Миянмар, само до Бангладеш, но не се знае какво ще стане по-нататък. Благодаря. Нека чуем СНД. Константин ще чуем първо и след това ще ви дам думата. Предполагам, че знаете каква е ситуацията, но. Но. А, ще ви кажете какво се е случило. Да, действително, основният представител не можа да дойде, но ме помоли аз да представя неговото експозе. Да, действително, вие а, обрисувахте картина, която е много акуратна и много подобна на нашата оценка на ситуацията. А, не е много значителен напредък, а много сериозни предизвикателства, които стоят пред нас. Санкциите, които теглихме с изключение на оръженото ембарго миналия месец, а, остават, но остават и проблемите, свързани с човешките права, които са в сърцевината на нашите взаимоотношения на Миянмар. Докато вашата делегация беше там, специалният представител за човешките права също беше там и изпрати и отправи много ясно послание, че много силно и пряко следим това, което се случва по отношение на човешките права и много от коментарите, които вие направихте и много от а, адресатите, с които сте се срещнали, а, също са били обекти на нашите срещи. Това беше наистина една покана да се включим в процеса. Беше приета нашата покана от страна на правителството, но, но само един положителен отговор сме получили, без ясен ангажимент, което очакваме в най-близко бъдеще. Нещо, което сме очертали за напред и ще се погрежим да се случи както сме го правили и в други държави, като много полезен инструмент. Така че всички въпроси, които вие изброите, които са обект на нашата загриженост, да бъдат разгледани. По отношение на селскостопанската политика и развитие на селските райони. Не мога да ви дам много информация на този етап, но доколкото планирахме нашата стратегия, стратегия за следващите две години и след това годините след изборите, разгледахме най-наболялите въпроси и разбира се един от тях е намаляването на бедността. Действително може да се разгледа въпроса за развитието на селските райони като важен в този контекст. Въпроса за федерализма и как гледа на него правителството на този етап, действително, както вие споменахте, това е деликатен въпрос за правителството, тъй като се асоциира с риска от разпада на държавата, сепаратизма, но имаше и някои съобщение, че би могло да се разгледа по-подробно това като въпрос в, в близкото бъдеще. А, процесът за конституционална реформа също е интересен. Различни елементи трябва да бъдат а, включени там, за да се види дали този тип а, система за гласуване ще се запази. Имаше специални разпоредби за това дали Аун Сан Сучи може да се яви на следващите избори или не, във връзка с регламентите или елементите на тези регламенти, е, които трябва да бъдат ревизирани. Действително, това е един от аспектите на а, този преглед. Ще спра до тук, но разбира се, важен въпрос е за политическите затворници, защото се освободиха много в последните месеци и години, но още 200 са все още в затвора и има информация за нови арести и това трябва да се проследи отблизо. Благодаря. Благодаря, господин Фаменциген. А сега господа, госпожа Кил Нилсен искаше отново въпроса. Благодаря. иска да кажа само няколко думи. Говорихте за федерализъм. Ние тук също говорим по тази тема. И честно казано, ми се струва, че тази тема е по-малко деликатна, отколкото въпроса за малцинството Рохинги. Многократно сме повдигали този въпрос, говорили сме, настоявали сме системно за освобождаването на лекаря, например, и по други въпроси сме говорили системно. Разговаряхме се с представители на различните политически партии. Всичките говориха за своите е, приоритети, и за своя конкретен регион, за конкретни права, но никой не говореше за младсинството Рохинга. И в крайна сметка задавах този въпрос и е, реакцията беше просто удивителна. До тогава всички бяха спокойни. и Изведнъж скачаха от столовете си и казваха, ма защо изобщо искате да говорите за тази тема, не трябва да се говори по тази тема, всичко е наред. Всъщност те ще, ще ни погълнат, те само раждат деца и така нататък. Безумно. Изглежда, че това е, е тема табу. И всичко това ми напомня на случващото се, когато на, на случилото се в Оганда, когато повдигах въпроса за правата на хомосексуалистите, трансполовите и бисексуалните. Същата безумна реакция това е тема табу. А, дори някои казаха, а, дайте направо да ги изнесем а, и да ги презаселим някъде друга, дето толкова ще дойдат при вас в Европа, толкова на други места. А, а аз бях а, чувала всички тези ужасяващи неща, които и вие разказахте. Е, включително и факта, че хората просто се да. Но не, е, е, фактите ми бяха известни, не знаех до каква степен, обаче тази тема е тема табу за всички в тази страна. Но каквото и да е, за мен това е, е, е тема от огромно значение и не можем да я оставяме, не можем да се отказваме от нея. Разбира се, че има и други случаи на незачитане на правата на човека и не трябва да ги забравяме. Ето, например, противопехотните мини все още има хора, които умират заради противопехотни мини в някои е, части на Бирма. Но мисля, че въпросът за младсинството Рохинга е от огромно значение. Ана. Е, не съм изслушала цялата дискусия, но искам да кажа, че на няколко пъти съм била в Бирма. Разговаряла съм с е, новоизбраните депутати там, с представители на гражданското общество. И аз също установих същата ситуация. Когато споменавах общо, общността Рохинджа, всички подскачаха. А, съвсем коректно описа положението колегата Кил Нилсен. И най-шокиращото е, че а, по подобен начин реагират и хора, принадлежащи на партията на Ан Сан Су Ки. А, тя, като а, човек получил Нобелова награда, като човек получил Сахаров, има своите отговорности. Не може да допусне в нейната партия да се правят изявления, и то представители, депутати от нейната партия да правят подобни изявления. Мисля, че пред нея лично трябва да настоим, че това е нейна отговорност. А, ако тя не направи необходимото, за да се променят нещата, а, каквото и да изисква това информираност, образование, а, ако а, тя не се задейства, мисля, че няма големи надежди за Бирма. Благодаря. В заключение по тази тема. Имахме срещи с представители на различни политически партии, на различни етнически групи, различни по своята принадлежност. Някои бяха старите социалисти, други бяха опозицията и така нататък. Но по въпроса за общността Рохинджа, всички те се изказваха с едни и същи фразите. Говореха за терористи и така нататък. Така че, мисля, че е много важно и ние да поемем своята отговорност и да им обясним колко опасна може да е подобна политика спрямо на МОД малцинства. Към господин Качински. Ние винаги в срещите си настоявахме е, върху тази тема. Не, не нарекохме нещата етническо про, прочистване, извинете, но винаги е, повдигахме въпроса и то много е, настоятелно. И също така настояхме да има възможност за меморандум за разбирателство за представителството на върховния представител в Мирман, Миянмар. Опасявам се, че това обаче няма да стане преди ноември и, както казах, в крайна сметка – в властта са основно хора, които са били по някакъв начин свързани с армията. Що се отнася до тази организация, известна под името на САКА, а, те изглежда са нещо като полиция, която върши мръсната работа на пограниците, където са конфликтите, правителството всъщност няма контрол. Оказва се, че е, няма как да се не формира тази насака. Е, и когато говорим за правата на човека, трябва да настоим, е, че ако се продължи съществуването на тази държава в държавата, е, просто нещата ще отидат на зле. Какво да направим от тук нататък? Предстои ни ново включване на темата в дневния ред. ред. Ще имаме възможност е, евентуално и да се срещнем с специалния представител на ООН, когато той дойде в Женева. Можем да го поканим да се срещнем с него. Освен това, що се отнася до Мирната комисия за Бирма, чакаме техния доклад – за жестокостите си и е, това, което ние наричаме етническо почистване в щата Ракин, Ракайн. Така че е, този доклад първо ще бъде предаден на президента. Интересно да се види каква ще е неговата реакция. Благодаря ви много поглеждам към политическите групи. Е, това е дебат, който провеждаме почти всеки месец. Е, въпро... Е, да... Всяка... Всеки месец се обсъжда въпроса дали не трябва да включим темата в дневния ред отново а, на пленарното заседание. за щастие, циклонът отмина на Бирма, но пък предстои закон на сезона, извинете, на наводненията. Сега по следващата точка от дневния ред. Ана Гомеш, докладчик по темата за корупцията в публичния и частния сектор и начинът по който тя се отразява върху правата на човека в трети държави. Разпространили сме доклада. Можем да поздравим докладчика за отличния проект от доклад. Действително, тя е приела множество препоръки, които бяха направени и по време на семинара през феврари, организиран с отдела за политики и Първоначално имаше искане да се направи съвместен доклад по правило 50, но нямаше как да се справи справим с дневния ред. Така че председателският съвет взе решение да даде право на Комисията по развитие да е, допринесе да към този е, доклад с становище по правило по член на 49 плюс от правилника. Достатъчно трудно ни беше да се оправим с искането за член 50 и сега се появи този 49 плюс и отново ни заля лавина от имейли с обяснение точно как се прилага този член от правилник, но най-важното е да се справим с дневния а, с графика. И така, а, господин Михаил Томаш Камински е назначен за докладчик от името на Комисията за развитие. А, той се извини обаче и а, за това, че няма как да присъства на това заседание днес. Докладчиците са, госп... са доклад... докладчиците всяк са господин Преда от НП, господин Долски са от либералите, господин Демис Мака от Зелените, господин Тана, късе това от Обединената левица. Кой е госпожа Вержея? Добре. Все още нямахме заявка. Ана, заповядай, можеш да представиш доклада. Благодаря ти, Барбара, за милите обводни думи. Очаквам да си сътрудничим добре с докладчите в Сянка и с подкомисията като цяло и с другите комисии, особено Комисията за развитие, защото много от нашите препоръки в крайна сметка ще са свързани с възможности за действия във връзка с политиката, по която компетенциите са от ДЕВЕ. Идеята беше тук да направим връзка между корупцията и правата на човека, защото е очевидно, че корупцията се отразява тежко на правата на човек и тяхното прилагане. От друга страна, липсата на зачита на тези права позволява е, корупцията да, разви, да разцъфне. Е, накратко, е, има сериозни нарушения на правата на човека, всички права, социални, економически, културни и прочие, както и политическите и гражданските които се, до които се стига поради корупцията. Отразява се зле на равнопоставеността между половете и има и допринася за конфликти в развиващите се страни. Очевидно е, че движението за правата на човека и движенията борещи с корупцията, би трябвало да си сътрудничат. Това бе едно от е, ясните заключения от е, семинара, който проведохме заедно с Деве. Подходът, е, базиран върху права на човека към антикорупционните мерки, дава допълнителна информираност, защото всички си дават сметка, че корупцията засяга възможностите за всички. По този начин ще се повеличи, увеличи информираността на обществеността и ще се увеличи настойчивостта за постигане на справедливо разрешаване на проблемите. Там обаче, където този въпреки, че този доклад се занимава с тези с трети страни, не можем да си затваряме очите пред това, че има връзка между случващото се в тези трети страни и тук в Европейския съюз и начина по който ние реагираме на корупцията тук. Ако се борим срещу корупцията и е, за правата на човека, можем да бъдем достоверни, само ако справ... се справяме с собствените си проблеми е, с корупцията. И точно това ни показва тази криза. И така в доклада силно настоявам Европейския съюз да направи всичко възможно, за продоляване на ситуации, в които негови представители или фирми участват в корупционни изделки на трети места, които се отразяват тежко на жителите на съответната страна. Опитах се да покрия много отрасли. в които Европейския съюз може да повлияе. А, в крайна сметка а, имаме възможност да действаме а, чрез а, преговорите в областта на търговията, можем да действаме чрез а, наказателното си право. В крайна сметка на миналата седмица в пленарна зала приехме резолюция за възстановяването на активите, в която ясно се вижда, как нашите действия и закони и политика могат да се отразят по много сериозен начин. За да се а, помогне за възстановяването на активи, които са били откраднати от диктатури и други подобни режими и чрез е, настойчива работа в международните институции. В крайна сметка има много работа, която може да се върши тук на място, но е, която е, може да има сериозно влияние върху целия свят. Ето, например, що се отнася до регламентирането на функционирането на финансовата система. Що се отнася до засилването на механизмите за отчетност и, и тук има какво да допринесем. Имаме мерки за корпоративна социална отговорност и в крайна сметка е много важно как действат нашите фирми в трети страни. Особено фирми, които работят в сравнително регламентирани области, като добива на полезни изкопаеми и други подобни, но и услугите в крайна сметка. И е много важно да се засилят стандартите на етично поведение на тези фирми. Специални е, мерки трябва да се предприемат по отношение на зоните, където има конфликти. А, все повече има частни фирми за сигурност, които работят в такива зони. И има връзка между има тясна връзка между нарешаването на правата на човека и корупцията. И може да се работи и чрез взаимна правна помощ и чрез е, ратифициране на договора за търговията с оръжие и неговото прилагане. И така докладът е разделен на няколко раздела. Говоря за връзки между вътрешната и външната политика. Давам препоръки за отчетността и прозрачността на външната помощ и публичните бюджети, говоря за подобряването на юрисдикцията на държавите членки на Европейския съюз, говоря за изграждането на капацитет на институциите за борба с корупцията. Тук специално а, привесвам заявлението от Джакарта от ноември миналата година. Целта е отново и отново да се а, укрепи действието на Конвенцията за борба с корупцията на ООН, която е приета вече от преди няколко години, но която все още не е ратифицирана от всички държави членки. И смятам, че вече е важно да погледнем и отвъд това и да има протокол който да създаде възможност да действа международен орган за наказателно преследване на корупционни престъпления в съответните държави, които са подписали този договор и е, да има възможност за правораздаване в Международен наказателен съд – мисля, че а, е, това още повече е, ще подчертая тясната връзка между правата на човека и корупцията. Говори за корпоративната отговорност, какво може да се направи, за да се въведат действително стандартите, съществуващи вече в ОСР, в Международната организация по труда и а, е, насоките на ОНЕ за бизнеса и правата на човека както и процедурите за борбата срещу непрозрачността на Европейския съюз и настояването за отчетност страна по страна. Това е свързано много тясно с резолюцията, която ние приехме миналата седмица и която ще се отрази сериозно на отношенията с трети страни. И разбира се, говори и за операциите за мир и стабилност. Каква е ролята на мироопазващите сили, Говоря за взаимодействието с частните фирми, предоставящи военна сигурност на все повече места. Има международен етичен кодекс за този тип фирми, но той е на доброволен принцип и все още не се прилага достатъчно широко. И накрая говоря и за международното сътрудничество и подпомагане. И така, докладът е доста сложен, обхваща много теми и изключително искрено благодаря на своя асистент, който ми помогна да компилирам този доклад и който направи действително много проучвания. Надявам се, че ще успеем е, да работим добре. For this meeting, Mr. Preda, right? Госпожа Егле, която ще замести господин Брига. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че ще тръгна веднага, като приключа с изказването, защото трябва да гласувам в друга зала. Господин Кришен Феда е докладчика в сенка на НЕП. Той ме помоли да благодаря на госпожа Гомес за доклада по собствена инициатива. Той казва, че ще внесе изменения, свързани с мерките, които предлага госпожа Гомес с оглед действащата правна уредба на Европейския съюз. Хубаво да се подчертая, че борбата срещу корупцията е неразривна част от принципа на добро управление. Ето защо колегата Кристиян предлага да се веде ясен ангажимент за насърчаването на доброто управление, що се отнася до правата на човека в партньорските страни. Предлага се също така да се засили принципа на добро управление и да се разшири дефиницията на корупция при следващия преглед на споразумението от Котону. Точка 25 трябва да се актуализира, като се обхванат първичните гори, които също са обхванати от директивата за прозрачност. И не на последно място, колегата предлага въвеждането на точка, свързана с необходимостта от превенция на корупцията чрез образование. Още веднъж искам да благодаря на госпожа Гомес, докладчика. Обедена съм, че нашите групи ще постигнат добър компромис по тази важна тема. Благодаря. Благодаря, госпожо Егли, господин Донскис. Първо искам да поздравя уважаваната колега с чудесния доклад. Най-вече тематичния акцент и препоръките за борба срещу корупцията в Европейския съюз и трети държави. Харесваме, че споменава делото Сърбия Магницки в точка трета. Това е важен въпрос за моята група Ауди. Ние насърчаваме държавите членки и институциите да въведат такова законодателство, което ще обвържат корупцията, нарушават на правата на човека в Русия с санкции срещу съответните длъжностни лица. Списъка Магницки, така да кажем, ще е ясна реакция на Европейския съюз и ще е пречка за злоупотребата с правата на човека в Русия. Корпоративната отговорност я приветства. Много важно е да почетам отговорността на европейския бизнес, създаването на високи стандарти, най-вече в партньорските държави. Ще внеса изменение, което заклеймява сътрудничеството между някои европейски бизнеси и тоталитарни режими. които следят гражданите с, по интернет и по телефонната мрежа. Европейския съюз трябва да изиграе ключова роля при насърчаването на правата на човека в цял свят и никога да не прави компромис със своите ценности. В заключение, благодаря за чудесния доклад. Още веднъж очаквам сътрудничеството с доклада по, с докладчика по този въпрос. Госпожа Бержия. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на Анна Гомеш за отлично свършената работа от този доклад. Един доста комплексен доклад и а, доклад, който тя направи доста подробно. Не съм прочела всичко в най-малки подробности но имам няколко а, общи коментара. Ще говоря и за формални аспекти на доклада. Имам няколко изменения, които съм подала, а, свързани с социалните аспекти. А, ясно е, че корупцията се отразява тежко и в економически план, но нейните социални отражения са огромни и мисля, че си струва да се вземат те предвид доклада. Има още един важен въпрос – последиците за околната среда. И в тази връзка ще направя едно изменение. Оттам нататък, що се отнася до публичните органи и предприятията – трябва да се им прави, че публичните органи имат а, допълнителни, а, особени, конкретни отговорности и не могат да се слагат те на равна нога с а, предприятията. Аз съм французойка и във Франция добре познаваме последиците на корупционни изделки, осъществявани от големи френски филми, фирми, извинете, в Африка на юг от Сахара и тежките последици, до които те водят. И в крайна сметка, прямо тези предприятия, европейски предприятия, Европейския съюз си има своите отговорности. Мисля, че предложенията на Ана не отиват достатъчно далеч в тази връзка крайна сметка става дума за осъществяване на контрол върху предприятия и фирми, чието седалища са тук, в Европа. И спрямо които имаме правомощия и можем да им налагаме конкретни мерки и санкции и в крайна сметка да ги накараме да поемат по по-добър път. След това. Добре е да се вземат предвид и европейските а, банки, като а, Европейската инвестиционна банка, например, а, и други програми, които финансират проекти, при които се стига до корупция. След това няма нито едно упоменаване на активирането на клаузата за демокрация и права на човека в двустранните договори. И накрая, що се отнася а, до до инструментите за защита чрез посочване на виновниците. Мисля, че това не е много добре преведено на френски в интерес на истината, но има специални механизми за правата на човека, които е, е, са по-подходящи в тази област и ще подаме изменения в тази връзка. Благодаря. Господин Лемис Макар. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за добрата работа. Докладът наистина е много подробен докладчика е възприел цялостен подход по темата. Имам една обща забележка. В текста не се визират мащабите на корупцията в Европа и на други континенти. Питам се, има ли някаква статистика, която можем да цитираме, за да бие представа за мащабите на корупцията? Може би е добре това да бъде отразено в доклада. Има области, където наистина може да се цитира статистика. Така за всички нас ще е по-лесно да добием представа за мащабите на проблема, когато видим тази конкретна информация. Относно от, отбраната, най-вече търговията с оръжия в развиващите се държави – и отражението е върху сигурността, пара военните сформирования в държавния и в частния сектор. Питам се, защо заклемяваме конкретно тези два сектора, а не споменаваме и други. Просто искам да знам. Има ли някаква конкретна информация или статистика, заради които считате, че точно тези сектори са по-засегнати от корупция в сравнение с останалите. Хубаво, че се подчертава порочния кръг между корупцията и правата на човека и това как може да се прекъсне поръчния кръг. Тонът на доклада е добър, повдигат се основните проблеми и се казва, че Европа първо трябва да подреди своята собствена къща, преди да насочи усилията си към други части от света. Когато служим за пример, ще има по-голямо доверие в нас. Ние можем да служим за пример на останалите с добрите си постижения. По втора точка данъчното облагане и економии. Не съм сигурен, че мястото на този текст е тук. Разбирам защо е вмъкнат текста. Разбирам неговото значение, но се питам защо трябва да се поставя акцент само върху този елемент и то точно тук. Има и други различни елементи с сходно въздействие върху способността на дадена държава да зачита правата на човека. Например, социалните измами. Та, защо е вмъкна този текст тук? Аз нямам конкретно възражение срещу този текст, но се питам защо точно тук се появява той в доклада. И на последно място Споменавате наказателния кодекс, прането на пари, визирам точка 16. Когато има основание за повдигане на обвинение, няма защо да се гледа на всичко това като на лов за вещици. Иначе като цяло доклада е добър. Ще поговоря с моята група да видим дали ще внесем изменения. Вече получите доста забележки. От дипломатическата служба днес няма забележки, тъй като е все още е първото четене. Крайният срок изменения е 20 юни Крайен срок за внасяне на изменения, ако планирате, е 30 май, 12 часа. Разглеждане на измененията 20 юни на заседание на комисията. Има и друго заседание на докладчите в Сянка, да се обсъдят компромиси на 26 юни. Изменение в АФЕТ 27 юни. Гласуване в АФЕТ 9 юли внасяне в пленарна зала през октомври, ако всичко се движи по план. Колегата от тебе, надявам се, ще изпълни своя срок и ще внесе становището. Очаквам с нетърпение да обсъдим доклада. Вие вече засегнахте различни аспекти от доклада. Спомням се, че въпросите за връзката между корупцията и правата на човека – не винаги се обсъжда често. Когато бяхме на заседание на съвета по правата на човека в Женева, установихме, че няма политика по този въпрос. И си казахме, че следващия път, когато подготвяме резолюция за съвета, ще положим усилия именно за да разгледаме тази връзка между правата на човека и корупцията. Господин Донски напомни, че трябва да обърне приоритетно внимание на Русия. Когато отидем в Женева, може да проведем паралелно мероприятие, посветено на тези въпроси, за да поканим останалите работещи в тази област, за да видят те докъде сме стигнали. Иначе след октомври вече предстои политическата програма, избори и тогава може да обърне внимание и на политическите мероприятия. Ана, извинявам се. Забравя да ви дам думата. Благодаря ви, Барбара. Благодаря, че посочихте как можем да стиковаме работата си с Женева. Благодаря на колегите за това, че са прочили доклада и за забележките. Знам, че той определено може да бъде подобрен. Техните забележки са важни. По това, което каза госпожа Егел от името на госпожа Бреда, съгласна съм за доброто управление, и връзката му с борбата срещу корупцията. Съгласна съм, че корупция трябва да залегне на по-ясно място в споразумението от Котону. И разбира се, образованието. за борба с корупцията и добро гражданство. По това, което каза господин Донски, благодаря ви за забележките и за любезните думи. Случая Магрицки е емблематичен. Затова се въздържах от споменаването на други, акцентирах върху него, за да приемем законодателство за санкциите, свързано с това, което правят американците. Подобно законодателство ще се отрази не само върху Магрицки, върху Русия, а и отвъд нея. Това е конкретна област, където можем да постигнем сериозен напредък. Съгласен съм, че може да се прецизира езика, що се отнася до корпоративната отговорност и европейския бизнес по-конкретно. На този етап се опитах да не давам повече примери, за да не се осложняват нещата. Иначе за мен не е проблем да представя конкретни примери соченето с пръст, според мен, в крайна сметка, е един от най-ефикасните механизми, с които разполагаме. Ние, евродепутатите, не трябва да се притесняваме да правим това. То виждане, че отговорността на европейския бизнес в сферата на комуникациите и работата им с трети страни е по-точно подпомагане на потъпването на основни свободи по различни начини, е област, където трябва да се визират имена. Да се посочат с пръст тези, които подпомагат трети страни, било то Китай, макар че Китай вече сам разработва технологии за потъпване на основни свободи, следене на интернет пространството, или Етиопия, или, или пък Ангола. Един от експертите, които поканихме на нашия семинар, господин Рафаел Маркес от Ангола, бях с него миналата седмица в Лисабон някой е манипулирал неговия компютър. Той не е откраднат, но някой е влязал и е взел цялата информация, свързана с сериозни разследвания за корупция и нарушение на правата на човека в Ангола. Норвежци му помагат, за да се установи кой е извършил това и да се възстанови информацията. Но това е сериозен проблем и съответните замесени дружества носят голяма отговорност за това, че подпомагат дадени правителства да продължават да нарушават правата на човека и да пречат на дейността на активистите. Госпожа Зехар, благодаря ви за вашите забележки. Смятам, че те са изключително актуални. Действително важно е да се имат предвид и социалните екологични последици на корупцията. Ще разгледам твоите предложения за държавните органи, ясно е, че те не са на една и съща нога с предприятията, просто аз исках да подчертая отговорността и на едните, и на другите. Но ще разгледам твоето предложение. И също така, не споменах а, Европейската инвестиционна банка, както и Европейската банка за сътрудничество и развитие. Защото в крайна сметка не можех да се споменат всички теми, но освен това и защото съм неясна с случилото се миналата онния ден в Афет или с доклада на госпожа Кеслер за свободата на медиите, който беше критикуван от някои колеги в комисията по външни работи, които казаха, че в този доклад би трябвало да се засегне, засегнат третите страни на Европейския съюз. И в крайна сметка Европейската инвестиционна банка а, се обърна към нас. Тя поиска насоки. Така че не трябва да се безпокоим по този въпрос. Uh, Клаузата за демокрация, правата на човека съществува, трябва да я визираме. Проблема не е, че съществува, а това как се прилага и как да се прилага. става въпрос за урязване на помощите за някои партньори. Въпросът е по-скоро е как да се прилага тази клауза и как да се насочват средствата към тези, които наистина се борят за демокрация и за правата на човека. А не към тези, които пречат на активистите в тази област. Господин Демас Маркер, благодаря ви и на вас за бележките. Разбира се, че съм съгласен с вас, особено след дебата миналата седмица с господин Барозов в съвета за укриването на данъци. Разбира се, че можем да визираме това, което каза господин Барозо. Един трилион от бюджета се отклонява, което е огромна загуба за гражданите, за държавната и общинска политика и това се отразява сериозно върху политиката ни за развитие и взаимодействието с други държави. Именно за това съм сложила този текст във втора точка. Защото според мен банковата тайна, оповестяването на крайните собственици в финансовата сфера е основен инструмент за борба с престъпленията, с нарушаването на правата на човека и корупцията. Ние тук носим огромна отговорност в това отношение. А ако запазим сегашната система, каквито и хубави думи да използваме, ние на практика ще подкрепяме корумпираните и нарушителите на правата на човека не само в Европейския съюз, а и в третия свят, защото повечето от приходите от корупция отива в нашите банки. Ние сме част от тази черна дупка на корупцията. Затова съм сложил този текст тук. Може би той може да се промени, да се преформулира, за да се подчертае тази отговорност. След дебата, който водихме миналата седмица, мисля, че разполагаме с богат езиков арсенал, който може да използваме, за да нагледим всичко това. Следващото изречение. Според мен наистина търговията с оръжие е нещо изключително решаващо и трябва да действаме изключително отговорно, тъй като някои от нашите страни са най-големите производители, най-големите търговци. Макар да съществуват всички тези регламенти, които сме приели, кодекси за поведение и така нататък. Според Transparency International, 40% от всички договори за отбрана са корумпирани в някаква степен, надути се цените или нещо подобно. Може би това също би могло да се формулира малко по-ясно но наистина смятам, че сектора на отбраната и тук трябва да кажа, че не съм против а, отбранителния сектор. Аз съм и член на Комисията по сигурност и отбрана, но това е един сектор, в който според мен наистина имаме необходимост, от много, имаме необходимост от много строги а, правила Имаме вече и задължения, които са правно вързащи. Голяма борба беше за нас тук в парламента да а, се преборим това да не бъде на доброволно, а задължително. Само, че как искаме сега да ги спазваме тези правила, щом тези, които са ги приели, не ги спазват. И напоследък имаше и а, опити от нашия парламент да се оцени защо нямаше мнозинство тук в парламента. Много важен елемент. Ще трябва да разгледаме добре фразата, формулировката, за да бъде отражение на всичките ни съображения. Благодаря, чакам с нетърпение вашите предложения. Също ще чакаме и гледищата, становището страна на Европейската служба за вашна дейност и бих а, поела инициативата да се обърна към тях, както и към комисията в частта развитие и частта на дирекция ЕКО, за да получим и техния принос. Благодаря, Ана, казва председателката. С това приключваме тази сесия. В момента в АФЕД в момента има дискусия с председателя на Общото събрание на ОНЕ. Утре продължаваме в 9 часа.